а, е, нещо, което не винаги е възможно. И така приключваме с времето за въпроси към съвета. Заседанието продължава утре сутринта.